Bueno, eh, decía que quería dar la, la bienvenida a los dos. Искам да приветствам с добре дошли двамата гости, дошли тук по предложение на госпожа Йотова, за да дадат повече информация за настоящето и бъдещето управление на риболова в Черно море. Ще дам думата на господин Виолин Райков от Института по океанография и господин Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти БГ Fish. Ще дам думата първо на докладчика, а след това на двамата експерти, максимум 10 минути на изказване, след това ще проведем дискусия госпожа Йотова. Председател, аз ще се слушам във вашата препоръка за напредналото време, затова ще бъда съвсем кратка. А, тъй като това е втората обмяна на мнение по доклада, който предложихме. Това е един инициативен доклад за перспективите и бъдещето на Черно море. И затова ми позволете да не влизам отново в тези подробности, които представих пред а, нашата комисия преди месец, може би. Само с няколко думи ще представя гостите, които идват от България. Господин Виолин Райков е един от най-добрите биолози в България, познаващи в детайли процесите и развитието на Черно море и неговите рибни ресурси. Той работи в Института по океанология във Варна. Това е най-големия пристанищен град на България, на Черно море. А също така е член на научния, технически и економически комитет по рибарство в Европейския съюз. Другият ни гост е експерт господин Йордан Господинов, който представлява Асоциацията на производителите на рибните продукти BG Fish. В тази организация са представени всички, секторни, всички сектори в риболова, рибопреработката и търговия с рибни продукти. BG Fish представлява българския сектор при риболова в Черно море с повече от 40% дял от уловите, осъществени в България. А, искам само да припомня и да благодаря за това, че вие допуснахте този доклад да бъде разглеждан в нашата комисия, най-вече в контекста на а, приемането на общностната а, политика по рибарство в рамките на Европейския съюз. Не искам да губя повече време и нека да дадем думата на господин Юлин Райков. Благодаря. Благодаря, госпожо Йотова. Искам да се извиня на гостите, защото понякога е много трудно да се придържаме към графика. Има депутати, които искат да получават информация по най-различни въпроси. Както и да е, искам да дам думата на господин Райков. Разполагате с около 10 минути. Благодаря, госпожо председател уважаеми евродепутати, уважаеми членове на Комисията по рибни въпроси. Що се отнася до рибарството и отражението му върху разнообразието, има три конвенции за Черно море. От институционална гледна точка положението е следното. Всички страни са договарящи страни по Букурешката конвенция, четири са страни по споразумението за опазването на китоподобните. Три страни са партньори на общата научната консултативна комисия по общия риболов. Тази голяма сегментация отразява спецификата на района, която изисква хармонизация на правилата и решенията. Всъщност Комисията за Черно море и консултативната група по риболова и други морски живи ресурси се опитват да изпълняват своите задължения. Постигнати са много успехи. През 2008 година бе изготвен екологичен доклад за Черно море. През 2009 бе прият стратегическия план за действие за Черно море със специални цели, свързани с риболова. Бъдещето на Черно море през изминалите 10 години основната заплаха в района е незаконния риболов и използването на деструктивни методи за риболов, както и липсата на регионално управление на риболова и отрофикацията. Сегашното ниво е сравнително високо риболовно усилие и уловът излага на риск запасите. Също така през изминалите години има географско, географска експанзия на риболова. Липсата на ефикасни мерки за, мерки за контрол могат, до сериозно, могат да доведат до сериозно намаляване на запасите в бъдеще. За да избегнем този риск и да осигурим устойчив риболов в Черно море, трябва да се прилага регионална стратегия за управление на рибните запаси. Принципно управлението на природните ресурси е държавна система на правила за управление въз основата на дефинирани цели. Що се отнася до морските ресурси и риболова, това е важен стопански сектор в Черно море, който има сериозни социални отражения. Потреблението на рибни продукти се запазва на едно умерено ниво за момента. Има намаляване на делът на морските видове от общите рибни продукти, с изключение на Турция. Важността на рибните ресурси е следната. Устойчиви нива 0 за целия риболов, специална система събиране на данни, справедливо разпределение на ползите – Основните са следните приоритети за Черно море. Свръхкапацитета на първо място, екосистемен подход, управление на рибните запаси, политическата дилема, отразението върху местообитанията и отражението на незаконния недеклариран риболов. Опитам се просто да скъсе изказването си. Проблемите, които трябва да се решават, следните. Определене на производителността и наличието на ресурси в морето, връзката между производителността и методите на експлоатация, оценка на управленските варианти, разпределение на ползите в съответствие с принципите на устойчиво използване, взаимовръзката между биологичните ресурси и променливостта на физическата среда. Основният въпрос е как да предотвратим появата на нови застрашени видове и да се спрат загубите на известните за момента застрашени видовете. Как да се увеличи броя и да се подобри управлението на защитените зони, особено морските защитени зони, как да се възстановят увредените зони, които са имали преди това висока стойност от гледна точка на биоразнообразието. Много крайбрежни държави използват ресурсите на Черно море но техните национални интереси не се допълват задължително взаимно. Ето защо трябва да се създаде регионален механизъм, който да почива на добра политическа воля и да гарантира безпроблемно използване на живите ресурси в Черно море. До момента не е извършена цялостна оценка на използването на морски живи ресурси в Черно море. Също така отражението на климата е недооценено, което не дава възможност да се прецени как ще се промени температурата на водата, как ще отрази това върху екологията и економиката на региона. Всичко това пречи на установяването на оптималното ниво на експлоатация на морските живи ресурси. Има несъответствие между увеличението на риболовното усилие на увеличението на познания, свързани с управлението, и от друга страна спада на рибните запаси. Морските живи ресурси са подновими, но не са безкрайни и затова трябва много внимателно да бъдат използвани. Много благодаря, господин Райков. Следващия оратор е господин е, Господинов. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по рибарство, уважаеми членове на Европейския комитет, уважаеми членове на съвета. Ще се постарая да бъда максимално кратък. Асоциация на производителите на рибни продукти БГФИШ дава следното становище по темата настоящето и бъдещето управление на риболова в Черно море. Към днешна дата ние считаме, че Черно море има много проблеми, проистичащи от неговите географски особености, а именно Черно море е море от затворен тип, макар че е, де-факто то чрез Босфора има физическа връзка с другите морета – в него се вливат огромни количества сладка вода от реките от прилежащите територии от всички граничащи страни. Трето, активната човешка дейност на, страната, на страните на Черноморския басейн, индустриализацията и урбанизацията на района влияят разнопосочно. Тази специфика не е характерна за нито един от морските басейни, в които страните членки на Европейския съюз извършват риболов. Тази специфика заслужава незабавно специално внимание, защото на карта е поставена не само оцеляването на риболова, а и флората и фауната на Черно море. Специално внимание може да означава само едно – отговорна политика, която е съобразена с е, особеностите на Черно море и защитава перспективите за устойчивото развитие на региона. Формирането на конкретен пакет от мерки, политически, економически, социални и дори културни, трябва да бъдат сред основните приоритети в доклада. Считаме, че акцента както върху, е както върху административната форма, така и за прилагането на интегрираната морска политика в Черно море, с активното участие на всички заинтересовани страни. В тази посока вече съществуват добри практики. За пример бих посочил стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и този опит би могъл да бъде споделен и активно използван. В България бита на хората край морето е много тясно свързан с риболова и туризма, което според нас не е така специфично за някои съседни държави. В България в сектора риболов, аквакултура и рибопреработка активно са заети над 12 000 човека. 25 от предприятията са построени на Черноморския бряг. Над 2000 риболовни съда оперират в зоната на българската част на Черно море. Повечето от тях са малки риболовни съдове, с които се практикува вековният занаят на рибарите. Голяма част от тях са локализирани в малки селища с традиционен поминък, който неизменно е свързан само и единствено с морето. Нередко голямата част от техните представители са с нисък социален статус, което практически, всъщност те практически нямат друга альтернатива. В контекста на една бъдеща проактивна интегрирана морска политика за Черно море, Асоциацията на производителите на рибни продукти така ще настоява да бъдат намерени решения на някои от следните по-важни проблеми. На първо място прекомерната популация на рапана от една страна и заплахата, който той представлява за дънните видове, в частност бялата и черната мида, и застрашената екология на равновесието на Черно море. Факт е, че в Черно море вече много рядко се среща блокородната черноморска стрида, което според рибарите от гилдията е плод на хищническите набези на рапана. Коментарите на водолазите са, че и скалните струпвания на черна мида са силно намалели вследствие на инвазията на рапана. Трябва да се търсят альтернативни начини за ловене, съответно чрез, не само чрез водолазен способ, който да не вредят сериозно на морското дъно, прилова на гастропорите и съответно на двечерупчестите, чрез прилагането на научно доказани методи и утвърдени европейски практики. Вторият по-важен проблем е липсата на общо законодателство законодателно споразумение за риболова между черноморските държави, което години наред поставя под съмнение равноправието и спазването на решенията и прилагането и, извинявам се, прилагането на законодателство на общността в риболова в Черно море. И това две от шесте държави, както е известно, около басейна на Черно море са членове на Европейския съюз. Липсва достоверна информация за трансграничната риболовна дейност. По тази причина считаме, че трябва да се намерят механизми за обща съгласувана политика между шесте черноморски държави. Това ще е от интерес както на екологията на басейна, така и за економическото състояние на крайбрежния район. Липсата на общото споразумение между шесте черноморски държави може да бъде заместено от рамков документ и ние всички го знаем. Третия проблем, върху който искам да акцентирам, е липсата на достатъчна и систематизирана научна информация за Черноморския басейн. Според нас е плод на епизодичните изследвания, извършвани години наред от малък брой учени, предимно със средства от, и от националния бюджет на страната, потенциала, който имат двата наши научни института, е с сериозен капацитет, към който може и трябва според нас да се привличат и учени от европейски и съседни на нас страни, които не са членове на Европейския съюз. Поради липса на достатъчна информация за състоянието на черно море и обитаващите го видове, вече няколко години на нас не се налагат законодателно квоти за застрашените видове и предпазни такива за други видове, което е в уштръп на нашите представители спрямо техните колеги от нечленуващите страни в Европейския съюз. Според нас трябва да се заложи на бъдещите дългосрочни изследователски програми, осъществени от международни екипи. За тяхното финансиране, освен европейските фондове, може да се използва и капацитета на членовете на асоциацията, притежатели на риболовни кораби, на оборудване, както и на обучените им екипажи и експерти от асоциациите в провеждането на експериментите. Считаме, че познаваме от векове морето промените, теченията, дълбочините и други параметри, които могат да бъдат от полза. Ние споделяме нуждата от създаването на орган за управление на рибарството в Черно море, който да координира научните изследвания, да анализира състоянието на рибните запаси, да провежда специална политика за наблюдение на застрашените видове, да прави предложения за многогодишните планове за управление на рибарството, да разпределя квотите на черноморските държави. Друг проблем е в случая прилагането на Европейския фонд по рибарство и освояването на средства за постоянно прекратяване на риболовното усилие дава възможност на част от корабите в Черно море да бъдат скрабирани, но всъщност нашето по-късно приемане в Европейския съюз не ни даде възможност с пари на европейски програми да подменим флота си, без да губим риболовно усилие. И това а, директно означава, че губим позиция спрямо другите оператори в Черно море, защото изваждането и е без това на старите ни нерентабилни и малко наброй като риболовно усилие кораби а, е в ущърп на нашата страна. Ние ежедневно се сблъскаме с реалности и тя е, че ограниченията никога не са добре приемани от рибарите поради спецификата на общата политика в областта на рибарството. Ние сме сред най- така, считаме, че сме засегнати, но а, добре разбираме и споделяме тезата, че с природата не могат да се водят преговори и сме готови като отговорна неправителствена организация да понесем своята част от тежестта на реформата, за да има бъдеще риболов в Черно море, за да има бъдеще за неговите морски обитатели, за да просперира региона. Макар, че е, от българска страна сектора е, да е много малък, е, малка част от пазара на хранителни продукти от животински происход, той е изключително важен. А социално-економическите отношения и по отношение на доставката на храни с перфектни диетични стоености, в редица от случаите близки с биологичните продукти. и Мисля, че трябва да се залага на риболова и на аквакултурата в Черно море. Благодаря. Sí, muchas gracias. ¿Alguna persona? Lovin, señor Lovin. Много благодаря. Госпожа Лювин. Yes, uh, I just wanted... Бих искала да благодаря и на двама ви за тези много интересни изказвания. Аз съм от Швеция, това е крайбрежна страна за Балтийско море и всичко, което казвате, ми звучи много познато. Всичките проблеми, свързани в Балтийско море, е, е, по същия начин, затворено, изолирано море. Изправени сме пред сходни проблеми и ние е, вече доста време. Нещата започнаха да вървят в правилната посока Балтийско море сега. И това се случи благодарение и вследствие на усти е, по отношение международните споразумения, е, които в крайна сметка бяха постигнати между крайбрежните държави на Балтийско море. Аз просто малко се изненадвам, като чувам, че вие нямате никакво е, тяло за управляване на въпросите в Черно море. И наистина съм изненадана. Това е изключително тревожно че нямате сътрудничество и, в, и мен на научна информация по Черно море. Бих искала да ви поздравя, че все, все пак ви е останала някаква риба, въпреки всичко това. Иначе ще стане наистина трагедия. Нямам конкретни въпроси вие разполагате с възможността да вложите много усилия в тази насока. Ние от Европейския съюз ще ви постъпим максимално колкото е по силите ни, така че да бъдат изградени тези органи, които са изключително важни за управлението на всеки един воден басейн. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Андрес Барея. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Ялтова за възприемане на тази инициатива, която е важна. Поздравявам и двамата експерти за техните изказвания. Първият проблем, според мен, е свързан с управлението трябва да разполагате с някаква съседска политика по този въпрос, а няма такава. Необходимо е да има някаква инициатива, която в крайна сметка да води до ефективно управление в региона. Говорите за бюджета, за финансирането, за значимостта на мерките за намаляване на флотата до 25 съда, говорихте за броя хора, които работят в сектора и потенциалното въздействие на тези ограничения. Какви са вашите идеи? Какво ще правите от тук нататък? Какви според вас би трябвало да бъдат целите, така че да има напредък? Благодаря ви. Аз също бих желала да благодаря на двамата оратори за това, че ни предоставихте много интересна информация. Освен това, благодаря и на моята колега, госпожа Йотева, а ако тя не бе възприела тази инициатива, сигурно нищо нямаше да научим за Черно море. Много ви благодаря. Разбира се, бих искала да подкрепя казаното от предишната ораторка. Необходимо е спешно да се предприемат мерки, защото ако не се регулира морското дело скоро, ще има сродни проблеми и е, рано или късно няма да остане риба във вашите води. Говорихте за рапана, който е толкова инвазивен и не знае какви точно мерки възнамерявате да възприемате. Ако е толкова бързо се е, разпространява и няма естествени врагове, е, ще бъде много трудно да бъде контролиран този проблем. Ние имахме подобни проблеми с стридите в Северно море, така че какво ще направите, за да разрешите този проблем? Господин Кун? И аз бих искал да благодаря на ораторите за интересната информация. Втория доклад по Черно море. Това е втория доклад, извинете, който се провежда по въпросите на Черно море и той е също толкова интересен и обхватен, както предишния. Както разбираме, има много сложна обстановка в тези крайбрежни страни. Шест, две от тях държави членки, които участват в общата политика по рибарство на Европейския съюз um eine nachhaltige Bewirtschaftung äh, der Bestände. За да имате устойчиво управление на запасите и за да можете да гарантирате това за бъдеще, ще трябва да постигнете споразумение с останалите четири държави. Трябва да оговорите двустранни споразумения – какво е положението с рибарството, какво трябва да бъде защитата, какво трябва да се направи по брега, в северната част, например, каква е обстановката там, какво е положението, каква е конкуренцията на юг. За каква зона говорим? 12 мили? Имаме ли споразумения, които обикновено сключваме? Т.е. да се ловува до 3 мили? Каква е обстановката също така и с квотите за улов? трябва да има някакъв баланс, за да може да се гарантира така, че е, рибарите във всички държави да могат в крайна сметка да оцелеят в бъдеще. Предполагам, че е, вашите усилия са насочени в тази насока. Молдова и Украина, например, помагат ли ви Русия? Каква е точно ситуацията? Sí. Eh, yo simplemente quería confirmar. Eh... Аз бих искала да подчертая нещо. Черното море не е ли част от е, Средиземноморската, е, Средиземноморския съвет? Да. Значи има регионална организация, комисията по риболов в Средиземноморието. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искала да повторя казаното от мен миналия път, че наистина приветстваме тази инициатива на госпожа Йотова за този доклад. И напълно споделяме тревогата, че е, е, има спешна нужда да се изгради орган за управление в Черно море. Приветствам доклада е, на двамата експерти Споделям направената оценка по отношение положението на ресурсите в Черно море и мерките, които са необходими за да се разрешат проблемите. Мисля, че основният проблем е регионално сътрудничество. Както вие вече казахте, Европейският съюз е, се представлява само от две държави членки на Черно море и има спешна нужда да се разработи диалога с останалите държави около Черно море, така че да може да се изгради този а, дух диалог, насочен към необходимостта от повече научни изследвания и съвета. И миналата година имаше е, учени, мисля, от Русия и от Украина и от Турция, които участваха е, в е, работата на научно-технически и економически комитет по риболов. Това се случва сега и тази година, надявам се. Споменахте също така и проблема, свързан с рапана. Искам да спомена, че научно-технически и економически комитет показа и заяви, че може да предостави а, е, съвет по ваше искане по този проблем. Така че вие трябва да се обърнете към а, е, комитета с подобно искане. Има три конвенции, които регулират, както посочихте, е, управлението на ресурсите в Черно море. Но само да напомня, конвенцията от Букурещ се занимава с замърсяването на Черно море и Европейския съюз не е страна по тази конвенция. Ние поискахме да станем страна и член, и разбира сме сме подкрепени от България и от Румъния, но има отказ от Руската федерация. Госпожа Фрага каза, че наистина Генералната комисия по риболова в Средиземноморието има свой мандат по отношение на Черно море, така че това, което бихме предложили е следното. Не бихме изключили възможността да се разработят е, възможности да се проведат дискусии, дали може да се изгради конкретна организация за Черно море, но трябва да работим е, от сега в рамките на Генералната комисия по риболов за Средиземноморието, където има редица държави членки, които са членове на организацията и участват. Получаваме и сигнали от е, Русия, че те също могат да проявяват интерес да се присъединят към тази комисия. Турция да може да бъде и Турция, и Русия, членка на Генералната комисия по риболов в Средиземно море. Тоест, може да се започне да се работи в рамките на тази комисия и след това да се постигне въпроса, свързан с конкретна организация за управление на Черно море. Казах ви, че изграждането на независима организация регионална отнема доста време. Не можем да седим и да чакаме докато тя бъде изградена. Трябва да се направи нещо сега. Освен това, започнахме двустранни е, преговори с други държави е, около Черно море. Госпожа Даманаки беше в Турция, беше в Русия, октомври и декември съответно, ако добре си спомням. Освен това на ниво е, службите. Имахме дискусии преди две седмици с Русия в рамките на меморандума за споразумение по рибарство и Черно море беше в дневния ред, т.е. започваме разговори с Русия за Черно море. В края на месеца и ще имаме заседание с е, Турция и там също ще повдигнем този конкретен въпрос за управление на Черно море. Намерението на госпожа Даманаки е да започне диалог и с другите държави, конкретно Украина, преди края на 2011 година. Също така този диалог с Украина е важен, защото това е един от важните участници, които осъществява риболо в Черно море. И така съвсем накратко, това е информацията, която исках да споделя с вас започнахме да работим по-активно, конкретно по този въпрос. Освен това работим по отношение на една стратегия за Черно море, което е един от приоритетите със сигурност е рибарството и управлението му, както и други проблеми, свързани с морската сигурност в този регион. За момента работим в службите по този въпрос, но една важна дейност е, която искаме да разработим в бъдеще. Както вече казах, стартирахме диалога с тези държави крайбрежни на Черно море. Освен това искаме да използваме възможността, факта, че Румъния в момента председателства Черноморската комисия тази година за да разработи повече инициативи, да използваме тази предоставена ни възможност – и да стартираме максимално бързо този диалог. Така че, първо да подобрим естеството на научно-техническата помощ, познанията, които се предоставят по отношение на Черно море, а и да имаме рамка, за да разработим конкретни мерки за управление, насочени към конкретните проблеми на Черно море. Благодаря. Благодаря. Ще дам думата отново на гостите, а после госпожа Йотова ще приключи дебата. Първо думата има господин Райков, след това господин Господинов. Господин Райков, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Очевидно, интереса към Черно море и рибарството е много голям, което е разбираемо. Искам да направя едно доуточнение по въпроса за страните членки на Генералната комисия за риболова в Средиземно море. Наскоро участвах на заседание на съвещателния комитет към тази комисия като, като представител на договаряща се страна. И за първи път имахме наблюдатели от Руската федерация, което доста ме изненада, е, те изразиха своето желание да се присъединят към всички усилия за създаването на специфична регионална комисия по въпросите на рибарството. А, що се отнася до дискусиите, които се водиха в рамките на Генералната комисия, основните резултати бяха следните – всички страни, които са договарящи се страни или наблюдатели, са на едно и също мнение. Основният резултат бе, че се създаде регионална комисия с работни групи, нещо като огледална структура на Генералната комисия за риболова в Средиземно море. Въпросите обаче с Черно море се различават от тези за Средиземно море. Научната общност за Черно море трябва сама да създаде регионална комисия. Това е за Генералната комисия по риболова в Средиземно море. Относно въпроса за квотите, общия допустим улов, от 2007 година само България и Румъния имат квоти за два вида биологични видове калкан и, други, и цаца. Комисията предвижда да бъде направена оценка на още 5 вида, включително и на морския рапан. Благодаря. Благодаря, господин Господинов. Председател, изключително съм радостен, че всички, които взеха отношение, хващат духа на нашите притеснения. Действително трябва да се проведе политика за междудържавническо договаряне, но аз мисля, че това може да стане само единствено с, на политическо ниво и с активното участие на комисията. Ние продължаваме да твърдим, че има нужда от отделен документ, тъй като действително Черно море е особено специфично море и, и приобщаването на другите държави и провеждането на едни по-задълбочени научни експерименти на по-високо ниво биха дали е, перспективата за бъдещето развитие. Относно въпроса какво мислим по е, инвазията на Рапана и какви мерки ние можем да предложим. Да, разбира се, ние имаме идеи, но те трябва да бъдат подплатени с научни изследвания. Затова най-вероятно ще се възползваме от предложението на представителя на Европейската комисия за предоставяне на съвет по отношение на рапаните. За нас е ясно, че трябва да се направи задълбочен експеримент, да се докаже как и кои са най-удачните методи да се уловят рапаните, така че да не вредят на екологията в Черно море и съответно да запазим диаспората от хора, които се препитават единствено и само с риболова. Благодаря. Накратко с няколко думички от мен. Аз благодаря, госпожо председател, и на вас, и на всички колеги, които взеха отношение. Благодаря за тази съпричастност и за това, че всички осъзнават важността на този проблем. Сами разбирате, че проблемите на Черно море тръгват от много посоки. Най-важната е, почти няма сериозни изследвания за това какво е истинското състояние на Черноморския басейн, тъй като голяма пречка за това е липсата на общо споразумение между шесте страни. Една от целите на доклада, който съвсем наскоро вие ще разполагате с него, е да се помисли действително как и в рамките на сега съществуващата международна дирекция и агенция може да се засилят наблюдението върху проблемите на Черно море, докато се стигне естествено до създаването на нов такъв орган, който колкото повече дискусии водим, толкова повече се засилва моето убеждение, че такъв е необходим. Просто защото спецификите на Черно море са действително много по-дълбоки и много по-различни от тези, които са на Средиземноморието. За страните, шесте страни около Черно море, това е не само въпрос на туризъм, не само въпрос на перспективи към рибарството, това е начин на, на живот и на много хора. И като отговорни институции ние сме длъжни да следим за това какво е тяхното бъдеще, как, как, как ще осигуряваме този поминък. Разбира се, като държим сметка и за екологичните и други особености на Черноморския басейн и най-вече за това да съхраним и рибното многообразие в, в морските води, тъй като а, от тази справка, с която вие всички разполагате, виждате, че за последните години дори има изчезване на определени черноморски видове. А, да, моите колеги вече се очудват как при тази ситуация все още има живи организми в Черно море, Нашата обща отговорност е и с този доклад, който предстои да разгледаме и да приемем, надявам се след няколко месеца, да се опитаме да регулираме този, целият този процес. Искам специално да благодаря на колегите от DG Mare от Европейската комисия, с която не крия работим твърде добре, тъй като оценяваме всички усилия, които и комисар Даманаки прави в тази посока. Аз самата също имах срещи с колегите в Анкара, в турската столица, както и известни разговори с руската страна. Трябва да използваме факта, че те също мислят за перспективите пред Черно море, не само по отношение на рибарството, а всякакви други екологични, и економически аспекти трябва да се използва според мен най-малката възможност да се постигне споразумение с тях. Смятам, че сме в едно добро начало на, по пътя за едно такова споразумение. Надявам се да получа вашата подкрепа и за напред. Благодаря. Благодаря, госпожо Йотова. Благодаря на господата Райков и господинов. какви са сроковете. Представянето на доклада ще бъде на 20 април, дебата по измененията на 31 май, гласуване в комисията на 13 юли, гласуване в пленарна зала през септември. Така стигаме до края на тази точка от дневния ред и сега преминаваме към следващата точка – Става въпрос за проекто бюджета за 2012 година. Госпожа Раймерс е докладчик. Както знаете, нямаме проекто бюджет от страна комисията за 2012 година. Госпожа Раймерс вече проведе срещи с докладчика. Обръщам се към колегата Раймерс. Тя ще ни е, каже какво се случи в е, диалога с докладчика. Заповядайте. Благодаря. Срещнах се с госпожа Бизани. Идеята беше да обменим е, позиции. Ние сме на един много начален етап сега като се има предвид, че документа на комисията няма да се появи преди 20 април и това е най-ранния срок, трябва да се гарантира, че реформата на ОПОР през 2012 година ще вземе централно място – трябва да видим как да гарантираме устойчивото развитие на нашите запаси и в същото време да имаме е, устойчив риболовен сектор. Госпожа Базани каза, че ще разгледа и аспекта свързан с работните места и как стратегията е, за ЕСА до 2020 година може да се приложи по най-добър начин – тя иска да види какви са нашите приоритети, какви са нашите цели. С други думи, тя би предпочела ние да кажем конкретно какви пилотни проекти са протекли добре, кои искаме да запазим, преди да започнем да предлагаме нови пилотни проекта, проекти. За момента имаме само три пилотни проекта, които се провеждат. Така че няма какво толкова да защитаваме, трябва да решим какви са нашите приоритети. Искам да разбера от другите групи какви са техните приоритети, за да може да стигнем до някакъв консенсус. Защото ако успеем да стигнем до широк консенсус, ще е много по-лесно, когато започнем да преговаряме по бюджета. Що се отнася до мен самата лично, аз смятам, че трябва да сме достатъчно дръзки и да повдигнем темата за възрастта на флота, особено когато става въпрос за крайбрежния риболов. Трябва да видим какво ще се направи по отношение на разширяването на капацитета. Трябва да видим дали е, е отговорно това отношение, по силата на което ние изпълняваме Пращаме рибари в морето на стари плавателни съдове, постоянно снабяваме тези съдове с ново и ново оборудване, но то така или иначе си е старо. То е на 30-40 години. Корабите не са достатъчно стабилни, а ние носим отговорност за живота на тези рибари. Не може ли да се намери някакъв начин, според който тези малки семейни фирми, например, да могат да получат финансиране за нови плавателни съдове. Това не беше възможно в миналото. Казахте, че може да снабдим корабите с нови двигатели, но точно както и с автобусите, дори да ги снабдим с нови двигатели, рано или късно корпуса се разпада. Така че е, трябва тези въпроси да бъдат а, е, обсъдени е, много внимателно. Искам да чуя какво смятат другите групи, за да решим максимално бързо какви са приоритетите за комисията, за да преговаряме и с колегите от бюджета. Госпожа Андреас Барер. Благодаря. Става въпрос за проекто бюджета за 2012 година, а не за финансовите перспективи. Струва ми се, че обаче през 2012 година ще получим финансовата перспектива за реформата, така че е, изглежда ще получаваме онова, което искаме на годишна база. Е, в крайна сметка за ОПЛР ще се изискват много средства, за да се запази Пазят работни места, за да се изпълнат целите на Европейския съюз до 2020 година. Не трябва да забравяме важността на научната дейност. Особено когато става въпрос за дейност, свързана с правенето с незаконния риболов. Трябва да предприемем конкретни мерки. Говорите за капацитета на флота. Мисля си, че трябва да не забравяме и онези практики, свързани с риболова, които създават най-големи проблеми. Реформата на ОПЛ ще е свързана с бюджета и отвъд 2012 година, така че не трябва да, да забравяме и тези неща. Госпожа Родост. Благодаря. Имам въпрос. Тук има ли представител на комисията? Не. Имах въпрос към комисията, защото съм докладчик за сянка. Добре. Тогава ще трябва да изчакам да дойде представител на комисията. Господин Ферера, благодаря. Благодаря на колегата ни, докладчик по този доклад. Що се отнася до пилотните проекти, нашата група вече предлага редица години предложение, свързано с маломащабните флоти. Предложенията не се приемат. Комисията очевидно има причини основания да не ги приема. Обаче, аз искам да подчертая нещо значимо. В сектора с малкомащабните крайбрежни флоти. Ние ще се окажем в същата позиция или дори в по-лошо, каквото се случи 2008 година, например, ако има криза с горилото. Както знаете, през последните седмици цените на нефта скочиха главоломно. Разбира се, може да има най-различни колебания на цените. Е, тук тема е да е малко по-малка цената на горивото, но не бива да крием. Има структурна тенденция цените на горивата да растат. Това е факт в сектора. Това е нещо много важно за маломащабните флоти, защото те са изправени пред много големи трудности. 2008 година например, трябваше да предприемем мерки поспешно, за да е, спасим този сектор, а пък спасяването не беше направено по най-добрия начин и имаше дебат, е, който се е, доказа, че не се отпуснаха средства за тази мярка, а пък средствата бяха и насочени в друга посока. Но както и да е, това е въпрос на друга тема, друг разговор. Важно е е, да осъзнаваме, че не в далечно бъдеще ще трябва да предприемаме е, спешни мерки, за да се справим с проблемите. Е, в контекста на бюджет 2012 това е важна тема може би дори и преди да навлязем 2012 ще бъдем изправени пред кризисна ситуация. В контекста на казаното от докладчицата – Въпросът е свързан с модернизирането на флотите. Това е нещо много важно. Радвам се, че се повдигат тези тревожни въпроси на нашето внимание. Споделяме ги и сме съгласни, че трябва да се създадат мерки, които да подпомогнат модернизирането на, флет, на флотите. Не само за е, целите на сигурността, това бе споменато, това е така, но за да може да се използват е, съдовете по-ефективно, енергоефективно и също така да има по-малко замърсяване на околната среда, тази мерки са много важни. Така че, Нуждата за модернизиране е голяма. Трябва да се намерят средства за това, особено за малките съдове. Благодаря ви. Господин Кун, благодаря. Не съм експерт по бюджетни въпроси, но искам да посоча, че наистина от много голямо значение да видим как бюджетът на Европейския съюз се организира. Трябва да разглеждаме това винаги в бъдеще. Държавите членки по настоящен водят своите преговори 1,3 или 3% от БВП. Трябва да видим дали ще останем на тези нива. Трябва да имаме прогнози за следващите 7 години, финансово измерение. И въпросът ми е свързан с това. Комисията, разбира се, вероятно е в по-добро положение може да говори, но какъв е размера на целия бюджет за е, сектора рибарство? Когато кажем това, можем оттам нататък да не влезем в подробностите – Можете ли да ни кажете колко а, милиарда са заделени за нашия отрасъл? Не са милиарди, вероятно. Знаем това. Но, какви са възможностите? С какво можем да разполагаме? Ако искаме да има програма за модернизиране на флотата, с какви средства разполагаме за това? съдовете с дизелови двигатели. Знаем какво е въздействието по отношение на цената и околната среда. Как ще се справим с този проблем в значителен размер? Дискутираме различни проблеми, но не знаем каква е финансовата рамка. Искам да направя няколко бележки по отношение казаното от госпожа Раймер. В никакъв случай не искаме да ощетим нашия бюджет. Знаем също така, че той настига до милиарди е, евро. Как виждате оценката на приоритетните дейности и пилотните дейности? Дали ще направите всички тези уточнения директно с е, комисията? или е, когато нещата се случват, ще бъдем информирани. Какъв е подхода? Как, каква процедура ще се използва? Дали сте мислила по този въпрос? Споменахте модернизирането или реновирането на риболовните съдове. По-настоящем ние имаме структурната политика, която вероятно, несъмнено ще се промени с реформата в общата политика в областта на рибарството. Знаем, че тези неща ще се случат така. Но това е финансирано от фонда от, за рибарството което означава, че държавите членки имат своите програми и трябва да може да се е, предвидят средства за модернизиране, за скр... прехвърляне на, лод... на корабите и съдовете, които са устарели за скрап и така нататък. Когато дискутираме бюджета 2012, не трябва да имаме предвид всичко това и реформата 2013 година. Не знам дали напълно осъзнаваме всичко това. Как бихме могли да променим нещата с помощта и чрез бюджета. Нови елементи ще бъдат дискутирани в рамките на реформата на общата политика в областта на рибарството. Има редица неща, които се е, ощетоводяват по линията на фонда за рибарство. Но когато става въпрос за реновации, обновяване, тогава решихме, че няма да се използват средства от там а, е, за съдовете, само за модернизирането. Не знам, не съм наясно как точно ще се извърши всичко това с бюджета 2012. Това са коментарите ми по бюджета. Сега ще ви дам думата. Имате думата, госпожо. Благодаря. Нека да отговоря на тези въпроси. Имахме възможност да водим предварителна дискусия и на миналото казахме, че няма да има средства, че няма да има и за 2012 за всичко това и че ще бъдем изправени пред трудности – че ще трябва да мислим за бюджетна дисциплина. Това е, разбира се, нещо, което се случва на ниво Европейски съюз. Знаем, че се урязва бюджета. Имайки предвид економическото положение в Европа като цяло сега. Но Не исках да започвам дискусия по въпроса, свързан с обновяването на флотата. Казах, че това е лично мое предпочитание. С пилотните схеми е, искам да го дискутирам това като възможност с комисията, с докладчиците в сянка, защото е необходимо да имаме една обща ясна картина по въпроса, така че да можем ясно да уточним кои са ни преференциите, кои са ни предпочитанията, какво да имаме предвид в преговорите. Но преди това е, трябва да сме е, уточнили приоритетите си. В противен случай няма да бъдем силни в аргументите си. Това е. Поради тази причина искам сега да говори по тези въпроси достатъчно предварително и да имаме предвид, че паралелно е, е необходимо да говорим и за онова, което трябва да се случи в бъдеще. Така че да може да влезе също така в разговорите ни за бюджетите. Знаем, че в момента не можем да променим а, е, настоящите текущите структури. Но на 20 април, когато излезе документа на комисията, няма да сме е, успяли да направим превоначалния обмен на е, мисли в комисии, което ще се случи по-късно през месеца. Така че по- бих искала да кажа това, което и по-рано казах. Важно е да видим ние за себе си кои са нашите приоритети кои пилотни проекти искаме да се разработят в бъдеще. Ако не го направим това, просто няма да се случи. Нека да използваме предоставените ни възможности, макар и малко в началото, и да говорим по ключовите въпроси. Благодаря. Благодаря. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Няма да ви представям графика по тази точка, защото е доста <laughs> дългосрочен. С това приключва заседанието. Днес ще проведем заседание на координаторите при закрити врати. Обявявам това заседание за закрито. Координаторите ще започнат работа след няколко минути.